Уважаеми колеги, ще продължим заседанието си. И ще минем към точка 19 престъпление от омраза в Европейския съюз елементите на доказателства, които бях, до, бяха събрани и доказват, че тези престъпления са ежедневни в Европейския съюз, те са те са резултат на ксенофобията, хомофобията и така нататък. Трябва да се защищава демокрацията и основните права на равенство и недискриминация. Ние ще говорим, ще, ще чуем сега господин Йоанис Димитропоколос, началник отдел равенство и права на гражданите, който ще ни представи последните заключения на Агенцията на Европейския съюз за основните права по тази тема. Благодаря, госпожо председател. Добър ден. Благодаря ви за поканата да дойде и да обсъдя с вас престъплението от омраза в Европейския съюз. Когато се появи това явление, а, Нашият ръководител показа през средата на 2013 година показа, че а, това явление се дължи на етническа дискриминация в здравеопазването, в, в образованието и че това продължава да съществува в целия Европейски съюз. Това се дължи на а, мотивирани от предразсъдъци, престъпления а, и отношението към религиозни и етнически малцинства. Ние анализираме и официални данни, но трябва да кажа, че само 4 държави членки събират подобни данни. Финландия, Холандия, Швеция и Обединеното кралство. Други 12 държави публикуват някои данни, в които а, продължават да се записват а, данни за а, престъпления от омраза, за да може да се предостави на институцията надежни и сравними данни. Относно престъпленията, ние извършихме собствена а, а, собствено проучване с 23 500 произволно избрани иммигранти във всички държави члени. А, значи ние а, разгледахме също така ромски общности а, и а, 84 000 домакинства. А, Собственото ни онлайн изследване за ЛГБТ беше завършено, беше попълнено повече от 93 3000 ЛГБТ граждани в нашите проучвания. Анкетираните не бяха питани за техните становища, а за опита им. По този начин отделните лица бяха, бяха от малцинства, които най-вероятно ще станат жертва на подобни престъпления. По този начин ще се даде възможност на управляващите по-добре да разберат ситуацията. Господа, госпожи и господа, всеки може да стане жертва на престъпление от омраза. Този това явление засяга най-уязвимите групи. Искам да ви дам само няколко примера от нашето проучване. Както казах, Нашето проучване е за целия Европейски съюз на мигранти и малцинства показва, че почти всеки пекти ром и ам, лице от Африка <coughs> на юг от Сахара т.е. около 18%, заявява, че са били жертва на расово мотивирана заплаха. Също така в момента ние провеждаме втората вълна на това важно проучване, което ще ни даде възможност за първи път да получаваме ответна реакция на правните и стратегически мерки. Нашето проучване на еврейски общности от ноември миналата година показва, че един от пет евреи е бил обект на физическо нападение, сериозно, сериозен тормоз. Проучването ни за ЛГБТ показва, че 25% от ЛГБ анкетираните са били атакувани или заплашвани с насилие. Тези числа просто дават индикация за степента на присъствие от омраза. Това е нещо, което е тревожно и трябва да бъде решено. Ние трябва да помним, че тези престъпления засягат не само жертвите, но и техните семейства и приятели. Един от най- Шокиращите резултати на нашето проучване показва, че колкото и да се различават хората по своите вярвания, начин на живот и националност, те а, определено се страхуват от подобни престъпления. Страхуват се, че те могат да бъдат третирани като принадлежащи към тази група, страхуват се от това, че а, подобно отношение може да се повтори и се страхуват и за семействата си. Евреите а, включени в проучването, се опасяват, че те или техните приятели и семейства могат да станат жертва на престъпление от омраза. Това не би трябвало да се случва в свободно, демократично и е, включващо общество. 76% избягват да носят или да изве, изнасят на показ нещо, което би ги идентифицирало като потенциална жертва на подобни престъпления. Тези анкетирани споделят, че не се чувстват в безопасност. <coughs> Нашето проучване за контингент ЛГБТ отново показва подобно подобни констатации. 53% избягват да държат за ръка партньор от същия пол, защото се страхуват. И също така тези престъпления съвсем определено нарушават основните права на човешко достоинство. Страхът от такива престъпления, нарушава основните права на свобода и сигурност. И това е неприемливо в Европейския съюз, така както това е залегнало в договорите а, за общество, в което преобладава плурализъм, недискриминация, веротърпимост, справедливост и така нататък. А, продължаващите подобни престъпления а, показват необходимостта на по ефективност ефективни ам, политики и правни мерки. Ние приветстваме доклада на комисията Ливе, в който ясно се а, осъждат расистските, антисемитските, хомофобските, трансфобните и ксенофобните форми на насилие. А, говорим за различната мотивация, която включва раса, етничност, религия, сексуална ориентация, а, полова идентичност и така нататък. В това отношение искам да добавя, че хора с увреждания биха могли да бъдат жертви на престъпления от този род и трябва да се разглеждат в духа на Конвенцията на ОНЕ за правата на хора с увреждания. Жертвите страдат по един и същи начин, независимо от причината, поради която те са атакувани. В едно неодавна отнош... опубликувано съобщение ние твърдим, че държавите членки би трябвало да преценят всички характеристики, защитени по силата на член 21 на Хартата на Европейския съюз за, за основни права. Нашето проучване показва, че повечето от хората, които принадлежат към малцинствените групи, не знаят за съществуването на съответното законодателство. Трябва да направим така, че онези, които най-вероятно ще могат да се възползват от защитата на това законодателство, да знаят, че съществуват такива закон, закони, а и те да бъдат прилагани на място. Това ще подобри общия достъп до правосъдие и ще подобри докладването на подобни престъпления на политиката. По отношение на, на регистрирането на подобни правонарушения, ние виждаме, че има значим дефицит в целия Европейски съюз при докладването на подобни престъпления. Причината за това е липсата на доверие в правоприлагащите органи и това е много тревожно. Следователно приветстваме заключенията на съвета от 5 6 декември 2013 година, по които при призовават а, а, държавите членки да бъдат подкрепени в техните усилия да обменят добри практики. В този контекст нашата конференция по основните права на човека от ноември 20, 2013 година за престъпление от омраза а, ще бъде последвана от подобна проява в края на април. И така, дами и господа, с наближаването на евроизборите наблюдаваме с все по-растящ тревога появяването на екстремистски политически партии, с, които са враждебни към етнически, религиозни и а, културни различия. Миналата миналия е месец беше публикуван доклад, който визираше две държави членки Гърция и Унгария с подобни проявления. Екстремизма в тези две държави доведе до редица предложения за това как тези престъпления и екстремизма биха могли да бъдат елиминирани в целия Европейски съюз. Необходимо е да се създадат специфични национални стратегии срещу расизма и а, също така за сътрудничество чрез а, многоведомствени партньорства, обучение, създаване на капацитет за създаване на оперативните умения на полицейските служители, за да могат да се справят с, с сложни случаи на омраза. И накрая ще заключа с едно важно измерение на тези престъпления, което често се забравя. Това не е само истинска истинско предизвикателство а, срещу демокрацията, правосъдието, солидарност и равенство, то е заплаха и за растежа. Едно общество, в което нетолерантността и тези престъпления персистират, няма да може да позволи на членовете си да реализират пълния си потенциал. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Димитра Копуло, за вашето експозе. И сега искам да дам думата на хора, на, на колеги, които бих искали да вземат отношение по текста. Е, Госпожа Кунцперо. Благодаря ви много. Даните, които представихте, са много тревожни. Може би на това се дължи широката реакция, като се знае колко много са хората, макар и анонимни, е, се страхуват от е, дискриминация, от преследване и така нататък. Ако се сравни с е, данните на сигналите за престъпления от омраза в различните държави, виждаме, че има голяма дупка между тези две цифри. Има много малко официални сигнали, а, а пък от друга страна твърде много хора, които се страхуват и са заплашени, усещат се заплашени в подобна ситуация това отново привлича вниманието ни върху някои от дискусиите, които сме провеждали по-рано. Парламентът е онзи, който е призовавал към изграждането на пътна карта на Европейския съюз за намаляване на напрежението а, конкретно а, за групата на геовете, лесбийките, транссексуалните и така нататък, но а, по време на настоящия парламент а, няма какво повече да свършим в останалите 2-3 месеца. Другия въпрос, който сме задавали, е свързан, с хоризонталната директивата за хоризонталната дискриминация. Това също започна като дискусия в съвета, но няма кой знае какво развитие, макар че някои държави настояват за по-нататъчни развития. А, може би комисията Либе а, и а, съвета трябва да окажат някакво въздействие върху комисията. Може да се използват вашите данни, за да се накара комисията да изработи тази пътна карта и нещата да протекат по-нататък по отношение на дискусиите и в съвета за директивата против дискриминацията. Освен това, а, са важни политическите последици и политическата среда на целия този въпрос. Има наистина екстремистски партии. Вие споменахте Унгария и Гърция като примери. Това са а, открито фаш, фашистски партии в а, тези две държави четем и на първите страници на някои британски вестници, че лидера на унгарската партия Йобик иска да отиде в Великобритания. Има дебат дали да се допусне той да влезе или да не се допусне на територията на Великобритания. Това са важни видими признаци, че има реална заплаха, реална опасност. Ако някой може да отиде в друга държава и да провежда кампания против Европа, против европейските ценности, това повдига сериозни притеснения. Така че политическа задача за всички нас до една или друга степен е да а, повишим глас и а, да бъдем ясни по време на предизборната кампания за Европейски парламент да изясним отново кои са основните ценности на Европейския съюз, макар и а, да е доказано, че Европейския съюз не е успял да ги защити кой знае колко до момента. Така че благодаря ви отново и се надявам да се установи някакво сътрудничество между всички ни и да окажем натиск там, където трябва. Благодаря ви. Мерси, мадам Конс. Мадам Сипен. Госпожа Сипен. Я, yeah, данк. Благодаря. Има един въпрос, който не спирам да си задавам, когато гледам статистиките, защото от докладите става ясно, че очевидно няма надежни данни от всички държави членки. Без изключение. Това може да се дължи на различни причини. Проблемите започват от там, че критериите за регистрацията на такива а, наказуеми деяния са различни. В някои държави членки изобщо не подават данни тъй че за тях може да се заподозре, че действителните а, числа са много по-високи от тези, до които ние се добираме. Сега няма да гадая защо има страни, които не предоставят данни. Въпросът ми е по-скоро политически по своя характер. Не знам доколко това е играло роля във вашите анализи, но от началото на кризата сме свидетели на нарастващото влияние на някои крайно десни елементи и групировки и много често в публичните дебати се твърди, че причина за това е кризата и ще щом започна отново економически растеж, нещата ще се разминат. За мен това е прекалено опростенческо обяснение. Това не е някакво природно явление, което се примиряваме и гледаме и внимаваме да не излезем на улицата, докато не отмине. Тъй, че нещата не са така прости, според мен. И искам да попитам, има ли някакво сравнително изследване между държавите членки по отношение на това е, политиците, членовете на различни публични институции, дали и доколко се противопоставят на такива тенденции и е, доколко успешно е това? Не можем да чакаме да започне отново растежът, докато разберем. Смятам, че особено в по-трудните времена се доказва кой държи на истинските стойности. Още нещо исках да засегна, защото вие казахте, че не всяко престъпление от омраза се регистрира, има данни за него. Защо е така? Правораздавателните органи, правоохранителните органи опитват ли се да установяват извършителите, но и имат ли достатъчно възможност да осигурят защита на жертвите? Може би нямат тези възможности и това е една от причините да не се подават данни. Имате ли положителни примери в това отношение? Как могат да се промерят, променят нещата, така че наистина всяко престъпление от образа да бива и регистрирано? Мерси, мадам Sipel. Et maintenant, la parole est à Monsieur благодаря, господин Клас, има думата. Eh, ehm, Благодаря, госпожо председател. Както вече се каза, всяко престъпление от омраза е, трябва да бъде преследвано и наказвано, наред с всички останали престъпления. А, изследванията, които бяха представени от а, представителя на Агенцията за основни права, а, са свързани с един проблем. Това са данни, които, с които леви групировки и леви правителства а, злоупотребяват, а, за да ограничават а, свободното волеизявление на гражданият. И, например, сред зелените, сред левите, критиката към Европейския съюз се приравнява към престъпление от омраза. Това, разбира се, не е приятно. Особено когато става въпрос за партии, които наистина са против европейските ценности и основни права. Но това е само първото впечатление. Лично аз съм критично настроен към начина на действие на Европейския съюз и към провалената имиграционна политика от години. Но а, има друг факт, има инструментализиране на подобни изследвания и това е истинския проблем. Аз искам да се дистанцирам от това явление и да протестирам против него. Имам един конкретен въпрос към нашия гост извършителите на такива престъпления от омраза, кои са имали информация за тях. Да, на страница 13 в брошурата има нещичко по въпроса, но на мен ми се ще да получа повече данни за малцинствата, кои са тези групи, които а, извършват а, тези престъпления например, антисемитски действия или сексистки действия, защото е, в Западна Европа, например, се констатира, че такива е, престъпления се извършват от мюсюлмани. Имате ли някакви сведения по въпроса? Според мен е достатъчно диференцирана картината, която ни се представя. Значи, казва, много се опростява картината. Има едни мюсюлмани, те от омраза извършват а, криминални престъпления и за това трябва да бъдат наказвани. Това може би от една страна е вярно, но ме интересува и обратният а, поглед, когато членовете на малцинствата също извършват престъпления от омраза. Uh, <coughs> Господин Бронкс, това е терминът престъпление от омраза е изработен в Съединените щати. Всъщност това е едно престъпление срещу личността или собствеността, мотивирано от омраза към жертвата. А пък омразата е отежняващо вината обстоятелство. Аз съм един застаряващ бял мъж, а, не знам сега дали нещата са свързани с алчност или не, но това престъпление се описва от, като престъпление от мнозинството срещу малцинствата. Това беше казано май първите няколко секунди, след като пристигнах, аз малко позакъснях. Всъщност това беше единственото, което чухме днес. Много религиозни престъпления от омраза са всъщност извършени от малцинства срещу мнозинства. Случая на Ричард Еверет е показателен. Чували сте го. Това е един а, младеж, бял, а, кой, който е убит а, от а, <coughs> малцинства, принадлежащи към азиатското малцинство. Нил Ригби и всякакви други причини, всякакви други случаи, казуси има. Нил беше обезглавен от двама мюсюлмани, членове на религиозно малцинство. Така че в Обединеното кралство има много жертви на престъпления от омраза, от азиатското младсинство, чието а, магазини са а, разрушени. Стивен Лоренс в Лондон, друг случай, той е бил много странен поради сексуалната си ориентация и атаката срещу хора заради сексуалната им ориентация не са редки, не са били редки даже преди 4 десетилетия. Единственото изключение са мюсюлманските области, това все още продължава да е така в тях. Тези престъпления не са изчезнали единствено там. Преди няколко години след изборите 2009 година за Европейския парламент имаше пресконференция, че сме използвали различни полицейски кордони и така нататък а, дори Дейвид Камерън беше част от цялата тази организация, но никой не ги разкритикува. Даже и този следобед чухме а, доста сериозни изказвания, в които се съдържаше омраза. расистски изказвания чухме. А, това е всъщност едно подсъзнателно послание към хората да не четат, да не слушат, да дехуманизират жертвите, а просто да ги мразят. Това е съвсем на кратко разстояние между думите и между действителните актове на насилие, за които чухме по-рано. Трябва всички такива действия да се осъждат, независимо кой е извършителя, кои са жертвите и каква е мотивацията за тези престъпления. Благодаря ви. Sorry, uh, just, just... Искам само едно изречение към господин Клей, който ме спомена по име. Имаше недоразумение. Аз ясно исках да кажа не за евроскептицизма. По принципа говорех за партии, които поставят под въпрос основните ценности на Европейския съюз, които са споделени между всички ни, така че има огромна разлика между тези две неща. Dimitra Koupoulos. Господин Димитра Кополос. Благодаря. Водих си бележки. Ще се опитам да отговоря на всички въпроси и да коментирам на някои от вашите изявления. Позволете ми първо да започна като кажа, да, наистина, ние установяваме и признаваме конституционните разлики, разликите в дефинициите в държавите членки, които затрудняват събирането на сравними данни по престъпление от омраза. Бихме очаквали обаче, че държава членка в рамките на собствената си конституционна рамка и е а, национална законна рамка да събира достатъчно данни. А ако погледнем четирите примера, които споменах и разгледаме и също така и други държави, брой на инцидентите, докладвани на полицията, за мен е индикация за а, мащаба на проблемите. Не всички тези престъпления са престъпления от омраза. Ако погледнем всички съобщения за престъпления в Обединеното кралство, това не означава, че всички са престъпления от, окра... от омраза. Политиката се прилага не само на национално равнище, а предимно на местно равнище и нещата трябва да се разбират и да се разглеждат в контекст а, а, като отношение между различните общности и след това събирането и а, докладването на инциденти трябва да бъде на тази основа. На базата на заключението на съвета относно сътрудничеството между правоприлагащите органи и местните органи, ще работим с държавите членки, за да облегчим и да улесним размяната на информация, за да може по-добре да се отчитат престъпленията от омраза. Въпросът, който беше повдигнат във връзка с кризата и до степента, до която кризата подклажда екстремизма, ние отбелязваме и това в доклада си. Не виждаме подобни събития в държави, които са не по-малко засегнати от кризата, например като Португалия и Испания. А двете държави, за които говорихме, сме наблюдавали, че в продължение на много години, още от 90-те години, съвета на Европа и няколко международни органи са били тревожна кампана за тревожната ситуация, свързана с расово отношение, расистско отношение към малцинства. И си мисля, че когато отново погледнем каква е ефективността на реакцията на държавите, би трябвало да се прави много ясно разграничение между а, реакцията на равнище политически изявления, които са много важни и важно е да се каже, че има нулева търпимост това да бъде казано от министър или заместник министър по отношение на расизма, но това трябва да върви ръка за ръка с мерки от по-оперативност естество, трябва да се работи с местните общности, за да може наистина да започне някакво въздействие. Сега по въпроса за причините за недокладване. Повечето хора в трите проучвания, които извършихме на евреи, на мълцинства и на ЛГБТ, от предварително избрани отговори, преобладаващия отговор беше нищо няма да се случи. И това е много тревожно, защото то показва, че хората са уморени и губят смелостта си, а това е нещо, което следва да бъде решено. Има е, има различни мерки, изграждане на доверие между общностите, правоприлагащите органи и начините за докладване на престъпления от омраза. Това се нарича да погледнем фактите в очите. Е, това включва еврейските общности, ЛГБТ общностите, е, мисиомански общности. И аз, както казах, е, престъплението от омраза засягат всички и те са като облак над нас. Във връзка с, с изказването от омраза, това не е нещо, което, с което ние се занимаваме. Ние само се занимаваме с престъпленията, продиктовани от омраза истинското име на престъплението от омраза е престъпление предизвикано от предубеждение. Естествено, престъпленията се извършват от някого и тези извършители могат да, и да бъдат от която и да е общност. Това може да бъде всеки. Но има разлика между общата престъпност и във връзка с ам, докладите, не си спомням съвсем точните числа, но се съдържат въпроси за извършителите и ще видите, че те обикновено са членове на едни същи малцинствени общности, включително и на представители на мнозинството които се смятат за отговорни за извършването на подобни престъпления. Има случаи, в които се променя баланса между държавите членки. Например, в Западната Европа, Западна част на Европа, Франция и Белгия, например, повечето от хората са екстремисти, съчитат, че са екстремисти мюсюлмани, докато в източна част на Европа се говори за екстремисти християни. В контекста на престъплението от омраза, както казах, е важно не само а, кои са конкретните засегнати тези малцинства. Те са пряко засегнатите, но всъщност страда цялото общество, защото се намалява социалното включване и социалната сплотеност. Благодаря. Благодаря на господин Димитра Копулос. И сега вече ще можем да минем към следващата точка ако нямате нищо против. И така, преминаваме към точка 20, която е решението на съвета за сключването от името на Европейския съюз на споразумението за политически диалог и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки от една страна и републиките Коста Рика, Салвадор, Гватемала, Хондурас, Никарагуа и Панама във връзка с член 49, параграф 3. Е, госпожа Рената Вебер е докладчик. Благодаря, госпожо председател. Вече беше направено първото представяне на състоянието и намерението на този доклад, така че няма да повтарям отново същата презентация. Единственото нещо, което искам да кажа е, че нашите партньори и приятели от държавите в Централна Америка, които чакаха тези, това споразумение да влезе в сила през последните над 10 години, сега имаме шанса да го направим, да го постигнем. Комисията Либе отговаря единствено за члена, който е свързан с реципрочната реадмисия на незаконните иммигранти, но е абсолютно необходимо това да бъде включено в споразумението по политическия диалог и сътрудничество и следователно Моето предложение в този доклад е да дадем съгласието си на споразумението и се надявам, че няма да се внасят изменения. Разбира се, ще видим дали това ще бъде така. И е, имам увереност, че в комисията Либе ще гласуваме възможно най-скоро и възможно най-скоро и на пленарно заседание преди края на настоящ парламент, защото наистина е важно това споразумение да влезе в сила. Благодаря ви. Мисля, че комисията а, ще вземе отношение. Господин Шютинг за комисията. А, съжалявам, в момента няма наш представител. А, всъщност, мисля, че той пристигне. Да. Извинявайте. Благодаря, добър ден. Наистина, от гледна точка а, на отношенията с Южна Америка е много важно да влязат в сила договорите. Те, вече са, те бяха подписани в 2003 година, бяха редифицирани в края на 2011 година в известен смисъл и президента, председателя Барозо посети неодавна Панама. Много е важно да повишим нивото на нашите отношения, тъй като ние в момента работим по силата на споразумението от 1993 година и знаете, че това е остаряло когато всички държави членки са ратифицирали документите, диалога ще се промени. Това може да отнеме няколко години, а за нас и за Централна Америка е много важно тези договори да бъдат одобрени максимално бързо. Виждам, че а, госпожа Вебер имате шанс. Бих искал да знам от нашия секретариат кога ще се гласува. Малко съм объркана. Кога ще гласуваме в комисията? 30 януари е срок за внасяне на, а, а, доку, на измененията 2-3 януари и вероятно, почти сигурно е, че ще се обсъжда и ще бъде одобрено на 2 февруари. Така че можем да приключим с това заседание. Благодаря на всички.